Благодаря на всички присъстващи. Гласуването ще бъде утре. А следващото ни заседание ще е утре на 12 май от 8.30 до 14 и от 15 до 17 часа. Дневният ред е оповестен на страницата на Европейския парламент. Благодаря за присъствието, благодаря и на устните преводачи. Лека нощ!